Très bien. Je, je vais vous proposer de, de démarrer nos, nos travaux. Si... vous... Предлагам да започнем работа, ако нямате нищо против. Моля да заемете местата си. Euh, Първо искам да извиня нашия председател, който няма как да бъде тук в самото начало, но по-късно ще се присъедини към нас. И аз, разбира се, с най-голямо удоволствие ще му отстъпя ролята на председател като негов прерогатив. Той ме помоли да го заместя в началото, което ще направя с най-голямо удоволствие. Първо ви предлагам да приемем дневния ред. Сигурно сте забелязали 13-та точка с госпожа Гърлинг, но госпожа Гърлинг не е тук днес. Затова предлагаме този доклад относно отговорната собственост и отговорните грижи за еднокопитни да се отложи за заседанието на 7-8 ноември. Предлагаме тази точка да се замести от изложение на представител на комисията ДГ Санте относно нарушителите на еднокринната система. Това са промените в дневния ред. Ако няма възражения, нека да приемем, че одобряваме дневния ред. Благодаря ви. Знаете, че заседанието се излъчва по интернет. Освен това сме осигурили превод на 16 езици. Това се отнася до работата ни и днес, и утре. Протокола от 30 август. До сега не сме получили възражения по него. Можем ли да приемем, че протоколът е одобрен? Добре, в такъв случай протоколът от 30 август е одобрен. И така преминаваме към първа точка от дневния ни ред. Мария Нойхъл е нашата колега, която ще я представи. Това е първа размяна на мнения по тема, която е особено важна в нашата работа. как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята, като се има предвид концентрацията. Докладът е озаглавен и точно така. Как да се улесни достъпът до земята? Мария е нашия докладчик. Надявам се, че първата размяна на мнение ще позволи на нашия докладчик да работи по-ползотворно по своята тема. Темата е важна, тъй като земята е естествена основа на земеделското производство. Много е важно да имаме предвид нейното значение за економиката, но също така и за за Земята като източник на множество системи, множество услуги, извинете. Необходимо е да имаме предвид и въглеродните емисии, и значението на този ресурс, както и концентрацията между различните видове земеползване – в някои случаи имаме сериозен проблем и с пустеещите земи, да не говорим за планинските райони, отдалечените райони с техните специфични проблеми. В цяла Европа, освен това, имаме концентрация на земята, нещо, което затруднява достъпа на младите земеделски стопани до нея – Необходимо е да се гарантира обаче справедлив достъп и за малките, и за големите. Необходимо е да имаме едни динамично развиващи се селски райони, за да говорим за истинска заетост. Това е особено важно, защото в момента ние обмисляме и насоките на бъдещата реформа. би трябвало да можем да поставим правилните въпроси и да подчертаем какво може да се направи, за да се помогне на земеделските стопани и изобщо на развитието на селските райони. Знаем, че има различни видове специализация на ползването на земята и те трябва да се разгледат – Надявам се също така да подпомогнем и Европейската комисия, така че тя да излезе с конкретни предложения, стратегически предложения за бъдещето на селските райони в Европа и на земеделските стопани в тях. Няма да говоря по-дълго, веднага ще дам думата за първото изложение на докладчика, след което ще имаме време да разменим мнение. Госпожо Нойхъл, заповядайте. Äh, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, добро утро първо на всички. Това е първата точка от днешния дневен ред, а именно как да се улесни достъпа на земедански стопани до земята. Този доклад по собствена инициатива е в процес на изработване. Още през 2014 година в комитет, е, економически и социален комитет беше изготвено становище, посветено на темата за селскостопанската земя и заплахите за фермерите. Тогава економически и социален комитет прие с голямо мнозинство своето становище и през 2015 година ние проведохме изслушване на тема заграбване на земя в Европейския съюз. Към момента се разглежда петиция посветена точно на този въпрос, на това какво се случва по света и по-специално в Европа. В световен мащаб и а, а, в Европа а, все повече се а, е, търси и се заграбва селскостопанска земя, което представлява опасност е, за фермерите и техните е, семейства. Достъпът до земя е в основата на селскостопанското производство. Искам да ви помоля, след като приключа моето изложение, да проведем дискусия по този въпрос. По време на изслушването се каза, че още през 2010 година 3% от предприятията притежават 50% от сълскостопанската земя в Европа. Повтарям още веднъж, 3% от сълскостопанските предприятия в Европа контролират 50% от сълскостопанската земя. 80% от сълскостопанските е, предприятия е, е, разполагат само с 14,5% от земята. Виждате колко голяма е разликата. Тези цифри са подобни е, на тези в е, Бразилия, Колумбия или на Филипините. Е, така че ние в Европа няма с какво толкова да се гордеем. Виждаме, че тук собствеността е разпределена по начин подобен на други държави, които не смятаме, че трябва да се дават за пример. Така стоят нещата и, и в Африка. А, заграбване на земя не е точният термин за Европа. В Европа можем да говорим по-скоро за концентрация на земята. Земята не е обикновена стока, с която да може да се да търгува. Тя не може да се умножава, не може да се мести и не може да се увеличава. За това, според мен, земята не бива да се разглежда основа на обичайните търговски правила и да не се подчинява на принципа на свободното движение на капитали, принцип, който е много важен за Европа. Концентрацията на а, земя а, в момента а, продължава, а, тъй като земята може да се а, купува в големи а, размери, с нея може да се а, спекулира, тя може да се продава. И а населението а, търси все повече а, а, храна, все повече биоенергия, т.е. все повече природни ресурси, което означава, че земята става все по-скъпа, поне това наблюдаваме през последните години. Земята става по-скъпа, но не се увеличава. Тя е ограничена. 2007-2008 година това търсене на земя се очета като много ясна тенденция че това съвпадна а, е, с времето на финансовата криза и кризата с глада а, е, по света. Това е така, защото земята дава от една страна възможност е, да се произвежда енергия, от друга страна да се произвеждат храни. За това се търси толкова много. В Европа текат също така и незаконни процеси. Е, в тази област за купуването и продажбата на селскостопанска земя имаме най-много случаи на корупция. Знаем, че корупцията съществува във всяка една държава и се наблюдава в особено големи размери, когато става дума за покупка и продажба на земя. Концентрацията на а, земя а, води до съсредоточаване на ресурса за производство на храна в ръцете на а, много малко а, собственици. То Фермерът в днешно време много често не обработва собствената си земя, а, а чужда такава. 96% от земята в Словакия, например, се обработват от несобственици на земята. Такава е ситуацията в Ирландия. Голямата концентрация на земя а, съществува под най-различни форми. А, не фермери купуват а, земя с цел печалба. Тези собственици а, нямат намерение да обработват а, земята. Те купуват земята като инвестиция. А, големи селскостопански предприятия, които упражняват селскостопанска дейност, също купуват земи и увеличават своята собственост, като изграждат големи селскостопански концерни. Това явление е, се наблюдава както в рамките е, на Европа, т.е. от европейски инвеститори, така земя в Европа купуват и инвеститори извън Европейския съюз, например е, от Китай. И за това се питаме а, а, дали а, не е поставен под заплаха нашия модел на селско стопанство, а именно земята да се обработва от собственици, от семействата на фермерите и така нататък. Темата за а, собствеността и разпределянето на тази собственост върху колкото може повече а, а, хора е свързана и с темата за социалната сигурност и с вътрешната стабилност на държавите. Концентрацията на земя води до необратими щети в економическата структура на селскостопанските региони преструктурират се селата, малките градове, изчезват биологични видове, променя се плодородието на почвата. Това са все неща в ущърп както на регионите, така и на земята конкретно. Особено застрашени от концентрацията на земя а, са а, малките селскостопански предприятия, които са а, важни за обществото и за околната среда. Тук не става дума не само за производството на храна от а, семейните а, ферми, а става дума за мултифункционалното селско стопанство, към което се стремим. Аз смятам, че първо трябва да съберем фактите и второ да покажем какви са възможностите за решаване на ситуацията. Аз мятам, че въпреки че политиката за земята е в прерогативите на държавите членки, трябва спешно да говорим за това как да регулираме собствеността върху земята, покупката и продажба. Не може държавите да приемат закони, за да пазят земята си от чуждестранни инвеститори, да, срещу тях да бъде повдигано а, обвинение от а, страна на а, комисията за дискриминация, нарушаване на правилата и така нататък. След като а, собствеността върху земята е в прерогативите на националните държави, на страните членки. Комисията не може да започва производство срещу тях когато те желаят да опазят своята сълскостопанска земя. Страните членки имат законодателство в тази посока, например да има горна граница, да имат предимство при покупка местните фермери и така нататък. Има най-различни възможности. Тези възможности обаче не са разписани на хартия, трябва ни прозрачност, трябват ни ясни послания към страните членки за това какво имат право да правят те, за да пазят своята земя. За съжаление, не разполагаме с достатъчно данни. На европейско равнище няма данни за собствеността върху земята. Мисля, че спешно се нуждаем от такива. И може би в заключение следното разсъждение. Нашата сълскостопанска политика и нашите субсидии в рамките на първия стълб, т.е. плащанията за единица площ, не се отразяват непременно положително на тенденциите. Като имаме предвид, че 3% от предприятията притежават 50% от земята, това означава, че 3% от предприятията получават 50% от плащанията по първи стълб. И с парите, които тези 3% предприятия получават, те продължават да закупуват земя. Тоест, начин по който практикуваме общата селскостопанска политика насърчава концентрацията на земя в Европа. Необходими са ни служби за мониторинг, които да следят собствеността, да събират данни за нея. Необходими са ни също така насоки за използването на земята. В това в момента са а, насоки за доброволно спазване. Според мен те трябва да придобият повече тежест. Достъпът до земя е човешко право. И, и накрая искам да се върна още веднъж върху заглавието, а именно концентрацията на земеданска земя а, в Европейския съюз. Как да се улесни достъпа на земеданските стопани до земята? Достъпът може да се улесни, като а, цените са такива, че фермерите да могат да си ги а, позволят а, цените да не растат главоломно а, вследствие на голямото търсене. А, всички трябва да. А, започнем да водим тази а, дискусия и да предложим някакви решения. Ако след края на днешния дебат а, а, у вас възникнат допълнителни идеи, ще помоля да се обърнете към мен а, в офиса. Мисля, че този документ, който ще изготвим, ще бъде необходим а, за предстоящата реформа на селскостопанската политика. Благодаря ви много за вниманието. Мерси. Благодаря ви. Благодаря за вашето изложение. Мисля, че то наистина зададе много теми за дебата. Малко е натоварен дневния ни ред, за това ще дам по минута и половина на изказване. Първо ще започнем с госпожа Дасилва. Благодаря, господин председател, благодаря, Мария. Аз също мисля, че земята е общо благо, ние трябва да я запазим – трябва да я опазваме и основният приоритет е необходимо да бъде производството на храни. Би трябвало да улесняваме достъпа и за тези, които я ползват и при закупуването и при използването. Знаете, че има различни форми. Може да имаме закупуване на земя, на гори, да се използва и обработваемата земя. Струва ми се, че ние трябва да улесним достъпа за младите, за тези, които също така искат да се установят в селските райони, да помагаме на малките и средни предприятия и да обърнем специално внимание на достъпа на жените до селско-стопанска земя не би трябвало да се позволява узурпирането на плодородна земя, нещо, което се случва навсякъде в момента. Благодаря. Merci, madame Sendra. Euh, madame... Благодаря, госпожо Сендра. Госпожа Анбуш. Благодаря, господин председател. Благодаря на Мария Нойх за работата, която е свършила вече по този доклад. много се радвам, че работя върху този доклад, защото темата е основополагаща. държав... Земята е основа за, за работата не само на селско селските стопани. Тя е в основата на живота на всички нас. Всичко, което разрушим, ще трябва да бъде плащано от следващите поколения. Държавата трябва да има специален статут. Мариан Нойх правилно каза, че тук не става дума за обикновена стока. В момента нещата са такива, че ем, а, има много а, свободни средства, които се инвестират а, в земя. А, Мария Нойха много добре описа разделението между собствеността и обработката на а, земята трябва да дефинираме това, което ние искаме и очакваме като политици и като общество. Не можем да се отдръпнем и да кажем собствеността върху земята промяната в прерогативите на страните членки. Това е така, да, но Европейския съюз <clears throat> трябва да зададе параметрите и рамката. Европейския съюз трябва да има право да се намесва само когато има нарушаване на правилата на общия пазар. Държавите членки трябва да имат свобода а, да действат. Това са неща, които ние трябва да поискаме. А, трябва да настояваме за прозрачност на собствеността. А, предимство на фермерите при закупуване на земята. В противен случай те няма да имат възможност да, да купуват и да притежават земя. Трябва да приемем насоки на европейско равнище, в които да заложим основните ни принципи. Благодаря. Благодаря. Искам да ви напомня, наистина трябва да си спазваме времето от минута и половина защото няма да си изпълним програмата. Госпожа Мюлер. Аз също искам да благодаря на Мария Нойх, която ни представя този всеобхватен доклад. Доклад, който много точно описва ситуацията. Аз също съм на мнение, че трябва да действаме по отношение на инвеститорите от несълскостопанския сектор противен случай е, ще се влуши положението на дребните фермери. Е, аз също смятам, че трябва да намерим общо европейски е, подход. Апелирам към всички да участват в дискусията. Политиката за земята е от компетентността на страните членки. В Германия действат три закона, които трябва да заздравят позицията на фермерите и на малките ферми. Действителността обаче изглежда по по различен начин. Законите не работят добре. Според нас имаме спешна нужда от европейски насоки които а, да се придържат към а, насоките за доброволно спазване на ООН. А, по отношение на а, подробностите, мисля, че трябва да включим в нашите насоки и земята, която се обработва под аренда. А, Много се радвам на сътрудничеството, което ни а, а, предстои. Аз със сигурност ще се включа в работата по доклада. Мерси, месье Оручев. Благодаря, господин Оручев. От името на ЕНП. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, на първо място бих искал да благодаря на госпожа Нойхел, че очерта основните въпроси – които ще разгледаме в доклада, несъмнено земята е основният източник, от който се храним и като такъв не може да се счита или търгува като всяка друга стока на пазара. Земята е ограничен ресурс и е гарант за продоволствената ни сигурност. Изхождайки от тези принципи, считам, че трябва да съхраним качеството на обработваемата земеделска земя, и да осигурим достъп до земеделската земя на тези, които е, реално се нуждаят от нея – младите земеделски производители, активните фермери. Бих искал да очертая още няколко важни момента, които трябва да бъдат разгледани в доклада. На първо място да определим термина концентрация на земя за нуждите на този доклад, разбира се, за да се разграничи понятието от други процеси, които с, положителен знак, като например консолидирането на прекалено раздробена земеделска земя. На второ място, предвид националната компетентност по темите, свързани с поземлените отношения, трябва да намерим отговор на това до каква степен европейското законодателство подпомага или възпрепятства достъпа до земеделска земя влияят ли субсидиите и директните плащания върху концентрацията на земи в ръцете на големи инвестиционни фондове и с каква цел? Могат ли финансови инструменти да подобрят достъпа до земя на млади фермери? И на трето място е съществуващия сериозен недостатък на достоверна информация относно сделките с земя. Вече беше споменато, ще трябва този въпрос да го решим.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 е много своевременно провеждането на тази дискусия. Искам да благодаря на колегата Мария за чудесно свършената работа по тази огромна тема. Вярно е, че поземлените е, правоотношения се определят на национално равнище, но чрез механизмите за подкрепа, чрез общата селскостопанска политика, бихме могли да предложим някои гаранции Например, да не се допуска прехвърляме а, на земи на лихвари, както и разграничаване на помощите за различните видове е, стопанства. Защото в някои случаи се закупуват земи и се образуват стопанства просто за да се получат помощи. И ясни трябва да са приоритетите. Кой пръв трябва да има възможност да закупи земята? В Литва, е, например, ако се продава един парцел, е, първо той се предлага на е, съседите собственици и вече те ако откажат, се продава земята на други желаящи купувачи. Необходимният механизъм от 2020 година нататък. Господин Вазо, минута и половина. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на нашия докладчик. Наистина, заграбването на земя, концентрацията е сериозен проблем в Европейския съюз, е, особено за традиционните земеделски стопани. Имаме някои страни в източна Европа, като Румъния, където има участие на чуждестранен капитал, докато местните стопани живеят в бедност. Виждаме, че концентрацията е проблем в целия Европейски съюз. В Румъния знаем, че най-раздробените стопанства са 10% от територията, но там са 30% от инвеститорите от Европейския съюз. Имаме подобно явление и в Унгария и други страни. Важно е и биоразнообразието, като говорим за земеделските стопанства – 1% притежават 20% от земята и контролират 50% от обработваемата земя. И Ясно е, че това води до риск от сериозен дисбаланс, нещо, което ще затрудни самите земеделски производители, особено традиционен тип – би трябвало да се обяснява, че традиционното стопанство е альтернатива на индустриалното стопанство. Не бива да се прибягва до либерални, даже ултралиберални политики. Виждаме, че твърде често те се налагат затова моят въпрос е какви мерки ще използвате, за да се борите с спекулациите? Благодаря, господин Денано. Благодаря, господин председател. Мисля, че Мария всъщност посочи този двоен риск, на който трябва да се спрем, когато разработваме политиките. Урбанизацията от едната страна и от друга страна все повече горски територии – трябва да разгледаме как ще се решат тези проблеми с селските райони и заетостта. Важно е и наследяването в рамките на семейството. Знаем, че не винаги различните поколения имат едни и същи идеи или отношение към обработването на земя. Много често обаче и наследяването се оказва недостъпно заради цената на земята. Би трябвало да се помисли за мярка, която да може да гарантира този достъп. и да се позволи започването на работа на младите земеделски стопани чрез схеми за закупуване и предоставяне. Също така е важно да мислим и за земеделски стопанства, които са в по-малък размер, които, както казах, са от традиционен тип. Би трябвало да си даваме сметка и за голямата необходимост да контролираме това, което се случва в селските райони. Благодаря, господин Андрю. Благодаря. Трябва да си а, е, припомним, че а, е, собствеността върху земята не е компетентност на европейско равнище. Това въжи за Обединеното кралство. Ние имаме отлична система, имаме имотен регистър – тук като че ли битува схващането, че колкото по-малко е стопанството, толкова по-добре. Но помислете си колко големи са промените през последните години. Цветлокомбаните, например, бяха абсолютно немислими и не е възможно те да работят е, ефикасно в е, малки парцели, в дребни стопанства. И работната ръка също не е така нужна. Ако през 1948 е, година е трябвало 30 работници за едно средно голямо стопанство, сега просто трябва един тракторист и няколко обслужващ персонал – Данакоплатците плащат а, средства а, на собствениците на земя в селските райони. Вие какво искате? Искате да реорганизирате а, системата, дават се помощи, за да се поддържа качеството на водите, въздуха и почвите. И няма значение в края на краищата кой ги получава. Важното е резултатите да са на лице. А резултатите няма да се постигнат чрез промяна на поземлената собственост. Благодаря, господин Яковчич. Е, Благодаря, господин председател. Аз съм от застъпниците на приемането на правила в рамките на Европейския съюз. И да се даде земята на тези, които искат да обработват дребни или едри производители. Аз лично предпочитам по-малките стопанства, които допринасят повече. Но искам да спомена един проблем, който имаме в Харватия от от 2000-та година насам хрватското правителство не се справя добре с сълскостопанската политика, особено по отношение на държавните земи. В Славония има огромни земеделски стопанства и разбирам, че държавата иска да защити своите интереси там. И също времено има по-малки парцели по крайбрежието, хората държат на своята собственост. Дори да са малки е стопанствата, там има маслинови насъждения и независимо от това дали леви или десни са на власт, те поддържат една абсурдна политика, която пречи на развитието на стопанствата. Благодаря, господин Ройзлинг. Благодаря за доклада. А, мисля обаче, че малко по-диференцирано трябва да разглеждаме европейската статистика, защото положението в Германия е малко по-различно. В Германия има разлика между източната и западната част, тъй като източната част е преживяла друго историческо развитие така че не можем да наложим европейския растър върху е, цялата собственост върху земята. Това, което със сигурност трябва да огледаме е какви възможности имаме на европейско равнище, а именно да помислим за разпределението на средствата в рамките на общата селскостопанска политика. А, и тъй като не сме заложили горна граница за субсидиите, може би трябва да направим а, а, това, защото а, колкото по-голямо е предприятието, толкова по-големи възможности има то да продължава да расте, а, защото това е резултата от а, преките а, плащани. А, големите а, предприятия, обаче от друга страна са много зависими от директните плащания, много повече, отколкото малките предприятия. И по този въпрос трябва да помислим. пред. Трябва да помислим и по въпроса за това, че предприятия, които нямат нищо общо с селското стопанство, купуват земя с цел инвестиции. Е, трябва да помислим какво да направим така, че земята да остане собственост на фермерите. Благодаря. Мисля, че трябва да внимаваме малко и с статистиката защото статистиката си е статистика. Трябва да мислим обаче и за конкретната ситуация на място. Има разлики между севера и юга и има райони, в които един парцел е собственост на 20-30 души, т.е. точно обратното явление, едно разпокъсване на собствеността. И когато на тези места има концентрация, това ще бъде по-скоро положително. Трябва да повторя сега това, което каза колегата Хойслинг. Е, нашата задача е да помислим до каква степен нашата сълскостопанска политика, най-вече в първия изтъп, е, стимулира нежеланата концентрация на земята. Всъщност, е, първия стъп на сълскостопанската политика прави точно това. Днес е, в много държави лихвите са твърде ниски, дори отрицателни и покупката на земя в финансово отношение е много интересна инвестиция. Напълно съм съгласен с колегата Нойхъл, че трябва да дадем възможност на страните членки сами да решат как ще се продава и купува земя на тяхната територия. Това, което не бива да правим, е да ураждаме твърде много неща на европейско равнище трябва да, да, да има равен достъп на всички европейци а, до земя. Или поне при равни условия да могат да закупуват такава. Господин Дес. Благодаря, благодаря и на докладчика. Някои аспекти трябва да се засилят, по други трябва още да се помисли. Прав, права е докладчицата за това, че собствеността на земята трябва да остане в ръцете на фермерите повечето от вас знаят, че съм баварец. 15-16 хектара е, е площа, която е, притежава средно едно селско-стопанско предприятие. Е, през последните 2-3 години собствеността върху земята почти не се е променила, така че при нас този проблем почти не съществува. Що се отнася до земята, която се обработва под аренда, това е резултат от структурните промени. Голяма е концентрация Ситуацията обаче в източна Германия, където Бях наскоро на посещение, но има и предприятия, при които собственица 261 на брой. Те участват със своята земя. Този модел за мен е добър. Така че много диференцирано трябва да разглеждаме въпроса. И за Германия не бива да забравяме това, че заради безумното екологично законодателство всеки ден се разрушава и спира да работи една ферма. Трябва да се намерят някакви смислени екологични а, а, правила, за да се предотврати това. Смятам, че Европа а, не трябва особено много да се намесва, трябва да даде възможност на страните членки да уредят въпроса. Господин Фланеган. Много благодаря за много интересното представяне на доклада на госпожа Нойхел. Въпросът е какво може да направи Европейския съюз. Моят отговор е да спре да го улеснява. Ако един фермер получава 1000 евро на хектар, а съседът му нищо, ясно е как може да се е, стигне до изкривяване на конкуренцията с половин милион евро помощи, единият ще бъде в много по-силно положение. Мисля, че комисарят трябва да направи предложение за една система на плащания, които са изтеглени към началото на периода и са с плоска ставка. За съжаление, нашия комисар не подкрепя такъв подход. Слушам някои изказвания, и се очудвам. Подкрепят се дребните фермери, включително и от НП. Аз не съм съгласен с един такъв подход. Не с политически аргумента, защото ми се е, струва, че ако се подкрепят е, малките семейни ферми, тогава защо някой пред нас седи с ясната мисъл, че трябва да бъдат защитени големите корпорации. Мисля, че тези, които получават помощи, имат и хеликоптери. Останалите дори не могат с дизел да заредят тракторите си. Благодаря, господин Буда mulțumesc, doamne raportor, pentru expunerea... Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на нашия докладчик. Но трябва да кажа, че не бива Европейската комисия да бъде толкова лицемерна. Имам предвид ГД Агри. От една страна се говори заявление, което е много обезпокоително, от друга страна, комисията ни казва, този проблем ще се реши от държавите членки. Ние в Румъния се опитахме да променим законодателството за продажба на земя, но не успяхме да го направим. Защо? Защото Европейската комисия не ни позволи. Тя беше против. Би трябвало да има равни условия за закупуване на земя из цяла Европа. Добре, но нека да видим какво се случва с продажбата на земя от законодателна гледна точка в Европейския съюз. Вие изобщо нямате представа какво се случва на място. В Румъния 40% от земята е в ръцете на чуждестранни инвеститори. Всъщност 45%. И това са хора от Ливан, от къде ли не, те дори не са от Европейския съюз, тези чуждестранни притежатели на земя. Също така, ние установихме, че това са търговски дружества, които дори не обработват земята, те купуват само да се ползват от субсидиите крайно време е да се сложи край на тази ситуация. Не можем да търпим това, което се случва. Необходимо е да има хармонизирани изисквания за продажбите на земя. Благодаря, господин Бремен. Uh, um, благодаря, благодаря на Мария. Е, позицията на комисията, като изключим Стюарт, който е в малцинство, оформя едно мнозинство, което смята, че има проблем. И бих казал на Стюарт, че тук има една траектория на проблема. Дори Стюарт сега да не вижда проблема, на там, на където сме се запътили след 5 години, ще бъде много видим този проблем. 2% от а, собствениците ще притежават 75% от земята. Ето това е тенденцията – за а, хората от левицата това е провал на пазара. За десницата е по-трудно да преглътне извода, че пазарът не винаги функционира както трябва. Така богатите забогатяват още повече, бедните все повече обедняват. Това се вижда и тук, и в световен мащаб. И това е в общия а, контекст. Ако погледнем собствеността, тя все по-често е в ръцете на чуждестранни лица и то все по-малко на брой. Не бива да пренебрегваме общата картина. Плащанията, субсидиите са едно от решенията в Уелс. Вече имат таван за субсидиите. В Англия не, но в Уелс да. За трима фермери тези тавани се прилагат и мисля, че по този път може да се върви, най-малкото можем да го анализираме. И излиза, че а, хората произвеждат не сълскостопанска продукция, а субсидии. Тази система трябва да се промени. Джеймс Николсон. Джеймс Николсон. Благодаря, Благодаря. Е, мога да ви кажа за Северна Ирландия как е, стои положението. Ясно е едно. Не можем да произвеждаме земя, а земята ни храни. Все повече губим обработваема земя, тя се застроява Сменя се предназначението и е, за строителство на промишлени обекти. Говори се, че 3% от собствениците държат 50% от земята. Трябва да се вгледаме добре в това съотношение. Има големи проблеми в новите държави членки, вероятно и в някои от старите държави членки. Но аз съм убеден, че не можем да намерим едно решение, което да удовлетворява всички в тази зала, което не означава, че не трябва да проявяваме максимална отговорност. В моя избирателен район, по време на економическия бум, адвокати, финансисти, кой ли не идваха за да купуват а, земя. Защото инвестицията се смяташе за много добра. Много силно се интересувам от въпроса, защото фермерите казват, нямаме пари и не получаваме от никъде помощ. А в същото време е, паричните средства за помощи в Европейския съюз са огромни. Не бива да го забравяме. Благодаря, колегата Богович. Благодаря, Мария, за изказването и за доклада. Много е важна темата и трябва много задълбочено да я обсъдим. В Словения средният размер на едно стопанство е 67 декара. И е, за младите е, земеделски стопани е много важно да си осигурят поминъка и да се задържат до земята. В е, бившите комунистически страни има много държавни земи, и се развиват процеси, които трябва да се прекратят. Не е нормално един собственик да притежава десетки хиляди декари. Трябва ни политика, която да се опира на семейните ферми. Това е правилният подход, според мен. Заграбването на земята е проблем, който трябва да се преодолее от една страна и от друга страна трябва да се потърсят мерки за подкрепа на младите фермери и на средните по големина стопанства, за да могат да оцелеят. Разбира се, различно е положението в отделните страни и може би ще трябват специфични мерки. Благодаря. Благодаря. Аз искам да продължа от там, където приключи колегата. Мисля, че ще бъде от изключително важно значение при работата върху доклада това да имаме предвид, че за собствеността върху земята отговарят страните членки. Има разлика между страните членки, в зависимост от това дали са федерални държави или не. В Австрия, например, собствеността върху земята е доста раздробена в някои федерални провинции по исторически причини. В други федерални провинции пък е, има е, практика за предаване на фермите на млади фермери и така нататък. В много е, райони на Австрия обаче това не е така и собствеността върху земята е много раздробена, вследствие на което е трудно земята да се разработва. Така че законодателството в това отношение е в ръцете на държавите членки. Трябва а, никога да не забравяме това. Трябва да успеем да намерим а, такива формулировки и такива решения, които за в бъдеще да не позволяват на страните членки, да позволяват на инвеститори от други държави да придобиват собствеността върху тяхната земя а, но трябва да, да направим това много умерено и предпазливо. Благодаря. По тази точка от дневния ред искам да кажа, че в Унгария Имаше някои законодателни промени във връзка с покупко-продажбата е, на земя. Следваме примера на Дания и на Франция и техните закони за поземлената собственост. Но Унгария, Словакия и е, балтийските е, държави – бяха изправени пред опасността срещу тях да бъде започната процедура за нарушение. Свободното движение на капитали е въпрос, на който Европейската комисия държи изключително много. Но тук съвсем ясно искам да кажа, че двойният аршин е неприемлив. Ако една система функционира добре в Дания и Франция в областта на поземлената собственост в Унгария и другаде също би могла да се прилага без никакви оговорки. Пети. Колегата Пети. Hvala gospodine predsjedniče. Ja се захвалям, господин. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Нойхел за изказването. В Харватия 90% от земеделските стопанства са с размер под 100 декара и производството на храни силно зависи от поземлената собственост. Ето защо според нас концентрацията чрез арендуване на държавни земи или покупко-продажба трябва да се регламентира и регулира много внимателно. Трябва да се даде приоритет на семейните ферми, които са собственост на физически лица. По такъв начин младите хора ще се задържат в селските райони, ще обработват земята и ще произвеждат храни. Но това вече зависи от националната политика. За това Европейския съюз не би могъл да регулира твърде подробно. Според мен в Харватия трябва да се потърси оптималното равнище за всеки вид стопанство в зависимост от регионализацията на земеделието. Ползвателите, т.е. арендаторите, също би трябвало да имат възможност да получат подкрепа при обработването на земеделската земя. Други колеги от Източна Европа посочиха редица проблеми с заграбването на земята. Тук вече Европейския съюз би могъл да изиграе роля и да потърсим общо решение. Благодаря, госпожо Петир. Ние искаме да дадем думата и на генералната дирекция Чухме много съществени въпроси, въпроси свързани с правото, с правомощията, компетенциите съответно и на държавите членки. Важно е да се намери баланса. Наистина не може да има прекалено раздробяване, за да работи реалната економика, но трябва да внимаваме и с концентрацията защото, както се каза, как може 3% да контролират 50% от земята. Нещо тук не е наред. И ако не реагираме, то ще има сериозен проблем. Трябва да помислим какви политики имаме. Всъщност, виждаме, че по-настоящем притежаването на земя означава пари а би трябвало ние да ребалансираме тези политики и така да улесним достъпа през идните години. Това исках да кажа по този толкова богат дебат и сега ще дам думата на господин Видман от ГД Фисма. Yes, uh, good morning. Uh, thank you, Mr. Chairman, uh, for Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че давате възможности на комисията да се включи в днешния дебат и да обясни своята позиция за селско-стопанската земя. Аз съм представител на ГД ФИСМА, ние се занимаваме с финансовата стабилност и Съюза на капиталовите пазари и свободното движение на капитали. Това е нашата отговорност. Аз не съм от ГД Агри. Стана дума за чуждестранните инвестиции в селското стопанство и аз може би трябва да кажа в самото начало, че според комисията свободата на инвестиране е нещо положително – защото тя би могла да доведе до много ползи за развитието на селските райони, може да допринесе за развитието и трансфера на технологии и да увеличи селско-стопанската производителност. Това, разбира се, зависи от доброто законодателство – трябва нормите да са такива, че да се гарантира устойчиво селско стопанство. Нека кажа няколко думи по правната рамка. На първо място няма европейско законодателство, чието предмет да е продажбата на селско-стопанска земя. Това е правомощие на държавите членки, както беше посочено. Те регулират пазарите на земя. Условието обаче е да се зачитат принципите на европейските договори. Това са основните свободи и нещо, което е в сърцевината на европейското законодателство – липсата на дискриминация въз основа на гражданство. Като говоря за свободите, има предвид най-вече свободното движение на капитали – тъй като селско-стопанската земя е вид капитал. И за това подлежи на обичайните пазарни норми. Свободата на установяване е, също в този случай е важна. Свободното движение на капитали, разбира се, е важно за вътрешния пазар – и за инвестициите. Тези принципи се отнасят и до селско-стопанската земя. Принципно при трансгранични инвестиции се спазват основните свободи. С други думи, не би трябвало да има ограничения. Това гласи и член 63 от ДФС. Говоря за свобода, която е обвързана и с останалите основни свободи. Възможно е обаче да се наложат определени ограничения в защита на обществения интерес. Според комисията, договорите дават известна свобода на държавите членки да намерят решение на проблемите, които бяха споменати днес – Казвам го, тъй като ние вече имаме съдебна практика по придобиването на селско-стопанска земя. Съдът на Европейския съюз вече отчете спецификата на земята и необходимостта тя да бъде опазена. Например, Съдът е приел, че свободното движение на капитали в този случай може да се ограничи, за да няма спекулации с земя. Съгласно съда, държавите членки могат да разработват и допълнителни форми, като семейните ферми – освен това, има и задължение селско-стопанската земя да се ползва за селско-стопански нужди. С други думи, в името на обществения интерес може да има оправдание за ограничаване на основните свободи при придвижването на капитали. Но казвам, че трябва да има обосновка. Не всички ограничения са в името на обществения интерес. Също така, тези ограничения трябва да бъдат пропорционални, с други думи, да не отиват по-далеч от строго необходимото. Това исках да кажа. По правната рамка няма конкретно европейско законодателство. Държавите членки са тези, които регулират в съответствие с принципите от договорите. Тези принципи им позволяват обаче да се предпазят от някои рискове в името и да действат в името на обществения интерес. Чухме много притеснения за чуждестранните инвеститори. Инвестициите на чуждестранни граждани в земя всъщност са доста ограничени в момента. Не е лесно да се здобием с тази информация. Ние можем да кажем само какъв е процентът стопанства, контролирани от чужденци. Той е много нисък, между 1 и 3%, съгласно нашата информация. Отбелязваме си обаче, че чуждестранните инвестиции и апетита за тях се увеличава. Особено в последните години, нещо на което трябва да се обърне внимание. Преди да приключа, господин председател, нека ви уведомя, че предприехме и действие – от името на комисията 2014 до 16 година. Знаете, че завърши преходния период за държавите, присъединили се през 2004 и 2007 година. Тези държави разполагаха с преходен през период, през който да ограничат придобиването на земя от чужденци, за да могат да подготвят своите пазари на земя междувременно. Но след този преходен период много от държавите в групата приеха нови закони за регулиране на пазарите на земя. Ние ги разгледахме тъй като получихме и голям брой оплаквания във връзка с тях. Според нас някои от приятите норми нарушават свободното движение на капитали и за това задействахме процедури през март 2015 година в България, Унгария, Латвия, Словакия, не започнахме такава процедура за Румъния, тъй като румънското законодателство не ни се стори в нарушение. Сега процедурата преминава към следващата стъпка, последната преди влизане в съда. По-настоящем разглеждаме отговорите, получени от държавите, след като изпратихме своите писма. След като направим своите заключения по тези отговори, ще знаем дали ще продължим процедурата в съда или проблемът вече е отстранен. Но мога накратко да опиша някои от проблемите, на които се натъкнахме. В България и Словакия, например, Основният проблем е, че тези, които купуват земя, трябва да са пребивавали достатъчно дълго в страната, нещо, което дискриминира граждани на ЕС от други страни. В Унгария системата е също много рестриктивна. Има множество изисквания за придобиването на земя. Има и пълна забрана за придобиване от страна на юридически лица. В Латвия и Литва би трябвало закупуващия земя да има квалификация като фермер. Както казах, когато има ограничения, те трябва да са в, в обществен интерес. Например, да се използват срещу спекулирането с земя или за някакви други цели. Комисията установи обаче, че някои от мерките, които описах, не са пропорционални. Могат да се използват по-малко ограничителни мерки, които да имат същата ефикасност. Някои от мерките, освен това, дискриминират възоснова на гражданство, пряко или непряко. пряко особено що се отнася до изискването придобиващия земя да пребивава в страната или в общината, където е земята. Разбира се от само себе си, че това изискване нарушава европейското законодателство. След това тук се казва, че земята трябва да се купува от фермери. Интересното е, в решенията на съда е, че сделките с земя биха могли да бъдат предмет на одобрение от обществените власти и фермерите могат да имат приоритет при закупуването на земя. Няколко бележки в заключение. Казах, че тази процедура, заведена срещу споменатите държави членки, в момента е в ход. Надявам се да стигнем до решение, което да отстранява проблемите и да съответства на европейското законодателство. Това отговаря и на и действия на комисията в миналото. Ние и преди се пред, сме предприемали действия срещу определени законодателни норми, свързани с притежаването на земя. Ние събрахме и информация относно правото на собственост във всички държави членки, тъй като сме получавали жалби от европейски граждани следим за изпълнението на договорите, защото това е и наше задължение. Когато има нарушение, трябва да предприемем действие. Няколко пъти днес се каза, че е необходимо да има европейски насоки, За това и очакваме заключенията на доклада. Благодаря. Merci, merci pour cet exposé complet. Благодаря ви. Госпожа Нойхъл. Е, Няма да са ми необходими две минути, само две изречения. Много благодаря на колегите за мненията. Опитах се да си запиша всичко, ще ви отговоря лично. На комисията искам да кажа следното. Това, което е било преди, си е за преди. Днес си е днес, пазара се променя и следователно и комисията трябва да се промени. Много съжалявам, че комисията реагира с зли писма към страните членки. Съжалявам, че комисията не е проактивна и не предлага предварително решение за това как страните членки да подобрят положението по отношение на сълскостопанската земя. Не е задача на комисията да ангажира колкото може повече адвокати, да пише е, писма на страните членки за нарушенията, които те са допуснали комисията трябва предварително да каже какво съответства на европейското законодателство и могат да направят страните членки. Това исках да кажа към комисията. В Европа има нужда от баланс, което не означава уравниловка. Баланс означава а, ситуация, в която да не надделява единия или другия а, полюс. Точно това ни е необходимо по отношение на сълскостопанската земя. А, когато а, а, става дума за собственост върху сълскостопанската земя, винаги трябва да знаем, че трябва да бъдем изключително обществено отговорни. А, от една страна да оставим свобода на а, страните членки, от друга страна да предложим някаква защита за сълскостопанската земя. Благодаря ви. Е, е, Благодаря ти, Мария, за това уточнение. И тъй, на 10 ноември ние ще разгледаме доклада. Много благодаря и сега давам думата на господин Шикерски. Той поема като председател. Благодаря за а, подкрепата, а, уважаеми госпожи и господа. Проблема с концентрацията е проблем и на ефективността, и на конкурентноспособността. Това са важни политически е, проблеми, за които говори и представителя на комисията. Ние мислим, разбира се, на първо място за селското стопанство, но то изпитва влияние и от външни фактори, които не са тясно свързани с самото селско стопанство. Голямата концентрация а, се отразява на работните места, а, добива и а, печалбата. Това са все явления, с които трябва да се а, занимаем, тъй като те са свързани с ефективността. А, когато ефективността е малка, а, рентабилността е по-малка и конкуренцията на световния пазар е по-силна. Нашето сърце е така да се каже отдадено на селското стопанство, но ние сме загрижени и за економическия аспект. Селските стопани, фермерите в новите страни членки не са против да продават своята земя, ако нези, които я купуват, ще я обработват и то съвместно с фермерите. А, и, и, и тук става дума не само за капитал и за инвестиции. Хубаво е а, нещата да се разглеждат от а, економически и от политически аспект, но никога не трябва да забравяме, че в селското стопанство работят хора. И когато бъде закупена а, земя или а, дадена ферма, това се отразява на, на добивите и на хората, които работят в нея. Нека сега да минем към следващата точка от дневния ред, а именно размяна на мнения с представител на Световния форум за достъп до земя и природни а, ресурси от 31 марта до 2 април 2016 година в Валенсия, Испания се проведе заседание на форума, което беше посрещнато с голям интерес от фермерите и гражданското общество. Във форума взеха участие професионалисти и организации от 70 държави. Проведоха се най-различни дискусии за земята, природата, достъпа до суровини. Искам сега да приветствам представителя на Световния от организацията АКТА, господин е, Мишел Марле. И тъй като нямаме кой знае колко време, без дълги предисловия, ще ви дам думата защото вие и вашата организация а, е, е, работите в много важна област. Благодаря. Нека съвсем накратко ви запозная с резултатите от работата на форума. Благодаря на госпожа Нойхел. Ние наистина се опитахме да работим заедно с Европейската комисия и Европейския парламент много по-интензивно във връзка с форума. Господин Дачан Чолуш вече беше приел, че ГДА ГРИ ще участва при организирането на форума, но при прехода от едната комисия към другата, за жалост настъпи промяна. Господин Чолуш вече не е комисар и бяхме помолени името му да бъде заличено така че от тогава насам сме имали множество заседания, но не успяхме да подновим диалога, така че европейските институции да участват пълноправно, което е жалко. От друга страна, економическия и социалния комитет работи с нас. Имахме подготвително заседание края на 2015 година. Няколко евродепутата участваха и в нашия форум в качеството на отделни лица или като представители на своите партии. След Международната конференция по реформата на КАП, на общата селско-стопанска политика, конференция организирана от ФАО, виждаме, че това, което се случва по света е точно обратното на препоръките на форума или на конференцията от преди две години. Видяхме, че има толкова сериозни проблеми, че би трябвало отново да свикаме форум, да обединим гражданското общество и експертите. Всъщност, Двете организации, СЕРА и една малка испанска организация, АКТЕР, бяха начело и успяха да привлекат голям брой подкрепещи организации. Успяхме да обединим 400 участници от 70 страни в рамките на 3 дни. Участваха земеделски стопани, риболовци, най-различни организации, както и представители на научните среди. Има и конкретна веб страница, но аз искам да се спра на основните заключения. Във всяка държава искахме да се организират подготвителни заседания. По едно подготвително заседание, както казах, ние работихме в сътрудничество с економическия и социален комитет. Трябваше да се обърне внимание на много бързите и корени промени в селското стопанство, различния начин на производство, концентрацията на земя, заграбването на земя, но освен тези класически примери, ние виждаме и трансформация изобщо на начина на производство. Затова обществото трябва отново да промени избора, който прави обстоятелствата на ОСП от 60-те години съвсем вече ги няма. Сега ситуацията е много различна. Уеб страницата на комисията е изложил резюме. Donc, vous trouverez le compte-rendu de cette réunion de novembre sur le... И на страницата на комисията има резюме, което може да намерите на нашата среща, която организирахме, както и на предстоящото заседание на 16 ноември. Ние говорим за принципи, които са приложими спрямо света, но и конкретно в Европа. Мисля, че всички сме съгласни, че сега има противоречие между начина на производство от тедрите производители и дребното семейно производство. Това е свързано с социални измерения, заетостта, с економическото измерение, добавената нетна стойност на хектар. Има и екологично измерение, поддържането на биоразнообразието, плодородието на земята, борбата с измененията на климата. Всички участници във форума, независимо от происхода си, изтъкнаха че семейното традиционно производство по принцип е много по-добро за обществото, отколкото едрите производители. Това е важно заключение. Представителя на комисията преди малко говори за обществения интерес. Това е обществения интерес и трябва да се види кои са начините на производство, които го обслужват. Имаме концентрация на земи и на ресурси в ръцете на мълцина. Това се случва в момента. Понякога се нарушава и местното законодателство. Това е огромна опасност изобщо за човечеството, както и за конкретно засегнатите от заграбването на земя. Темата е много важна. Ние говорим и за права на човека при заграването на земи, така че това са и политически, както и економически и екологични проблеми. На трето място либерализацията в търговията с селско-стопански продукти, нещо, което се случва в световен мащаб, както и подкрепата за едрите ползватели на земя са основните фактори за настъпилите промени. Затова и политиките трябва да се променят много бързо. Тези практики всъщност системно унищожават средствата за производство и производителността на труда защото производителността на труда е нещо различно от нетното производство на богатство на хектар. Производителността на труда означава да има малко работници на хектар, които да произвеждат повече нетно богатство. Но не бива това да е в ущърп на обществото. Като се направи една екстраполация на нашите изчисления, няма как да не се стигне до извода, че политиката, например, прилагана от Франция през 60-те години, е довела до намаление на земеделските стопани, хората заети в производството ние можем да направим подобни изчисления. Имаме ги за съответните бройки в световен мащаб, но по-настоящем няма никакъв смисъл да се създават предприятия, които да са изключително ефективни като производители на селско-стопански изделия, но същевременно да не наемат никаква работна ръка и да се отразяват зле върху околната среда. Така че трябва обществения интерес и економическия интерес да бъдат в основата на дебата. В момента над 50% от населението на планетата живее в градове. Затова и селско-стопанските политики трябва да имат това предвид. Така и трябва да се избере съответния селско-стопански модел – по някакъв начин. Той трябва да е свързан с града. Е, виждаме, че понякога се работи по някакви селско-стопански проекти в и около града, но не по истинска селско-стопанска политика. Това също трябва да се смени и в Европа, и по света. Ние имаме доста инициативи в това отношение. Сега на бързичко няколко думи за Европа. Аз съм изброил документите, с които сме работили основно. Може да ги видите на слайда. Макар, че той не се вижда много ясно, казва оратора. Така или иначе, това са много различни проучвания. Имаме проучването на Вие Кампесина, Европа, проучването на економическия и социален комитет. Имаме също така и становището на Европейския парламент, становището на Актер, както и различни сдружения във Франция, които се занимават с европейските политики. Но тук не става дума за политически пристрастия, дали си от левицата или десницата, тъй като е важно как управляваме своя европейски континент. Госпожо Нойхел, тъй като влакът, на който пътувах, е, се развали още в парижското предградие, аз малко закъснях тази сутрин, това се случва, но видях, че става дума и за голямото разнообразие от практики в Европа. Това е така. Европа обаче е част от света. И в Европа традиционно ние сме използвали семейния селския модел на производство. ОСП първоначално имаше за цел Европейския съюз да може да произвежда достатъчно. Достатъчно за производителя, а не за собственика на капитала. Това е важна разлика. И разбира се, да може продукцията да се изнася. Но сега условията са много различни в сравнение с 50 години назад. Първо, имаме все по-голяма поляризация при експлоатацията на земеделските стопанства имаме и унаследеното от насилствената колективизация в източна Европа. Сега, както виждаме в Румъния, има големи сдружения, които използват земята без да я притежават. Това се случва, например, както чухме в Румъния. Но ако вземем Франция, там също има една много важна промяна. Виждаме все повече юридически лица, които управляват земеделски стопанства. Това наистина променя начина на функциониране. Тъй като логиката е лична преди е имало опазване на природното и културно богатство, тъй като то е било в ръцете на едно и също семейство. Но сега имаме съвсем различна ситуация. Ние регулираме във Франция, разбира се, режима на собственост, на земеползване и във Франция, в резултат на всички тези промени, понякога китайски дружества купуват хиляди хектара, например лози, като няма никакъв механизъм за контрол, който да е приложим. Има явно противоречие между логиката на работа на едно дружество и земеделското производство. Европа, следователно, би трябвало не само да мисли за това как се урежда собствеността на земята, но и как се организира земеделското производство. Би трябвало да се регулира размера на стопанството и капацитета за производство на европейско ниво има преразпределение, както това се случва в Румъния, преразпределение на собствеността след предишния период на колективизация. Но този модел не обслужва семейното традиционно производство – Всъщност, чрез капитала сега се създават огромни стопанства. В Румъния има доста ферми, над 5000 хектара. Ако направим сравнение с средния размер във Франция и други страни, е ясно, че ние имаме някакъв бразилски или мексикански вариант. Като казвам мексикански, имам предвид средата на 20 век – но много голяма поляризация. Като това, разбира се, се отразява и на различни социални права и проблеми. Е, през 60-те години, освен това, имахме условията на пълна заетост, което сега съвсем не е така. Що се отнася до ОСП? Имаме и разликата между града и селото, но трябва да имаме предвид и вътрешната и външна миграция, да знаем как те първа ще организираме по-добре тези селски пространства. В началото на 21 век е необходимо да се работи както на ниво държава членка, така и на ниво Европейски съюз. Не може Европа да защитава само либерализацията на капитала. Не може това да се случва, когато виждаме, че това унищожава семейния модел на земеделско производство. Световният форум всъщност защитава именно този семейен традиционен тип – от него имаме нужда, което означава, че ще трябва да се неутрализират тези мощни лобита, които виждаме навсякъде по-настоящем. Има две предложения. От една страна искаме да спре концентрацията на земи, да спре това едро производство – да се улесни достъпа на младите земеделци. Това ни се струва важно и във Франция, и в Румъния. Не бива да се разделяме с естеството на това семейно традиционно производство и да мислим само за капитала и възвръщаемостта на капитала. Не бива да се налага тази политика на либерализация на капитала, защото това в крайна сметка не отговаря на обществения интерес в целия Европейски съюз. И накрая ще направя две принципни предложения. Вие сте запознати много по-добре с тези проблеми, разбира се, но наистина мисля, че ни трябва нова политика, нови инструменти в Европа, които да спрат тези тенденции, вредни за цялото общество. Знам, че това не е лесно да се направи, но би трябвало да се преразгледа разпределението на е, средствата по ОСП, например да има тавани при субсидиите, също така обвързване на помощта за хектар с различни фактори, като активно земеделско производство. От друга страна, необходимо е да се произвеждат храни, а не култури, които да се ползват като гориво. Необходимо е и да се помага на опазването на околната среда. На това се обърна внимание при последната реформа на ОСП, но не е достатъчно. И накрая би трябвало държавите членки да имат по-голяма свобода да могат да променят своята политика съгласно условията. Би трябвало и тези, които изостават, да могат да наваксат. И най-важното е да се ограничи това свободно придвижване на капитала в селското стопанство. Както се каза, земята не е капитал, подобно на всеки е, друг вид стока – И на второ място ще бъда много бърз. В държавите членки също трябва да се внимава с дерегулирането на пазарите на земя. Трябва да има политики, улесняващи достъпа на селските стопани. Това да са и политики, които да се коренят в местното и неговата специфика. Може не винаги да водя до економически резултат, но тези политики са много важни от социална гледна точка. И накрая трябва да имаме предвид и градовете. Те също да се включат в дебата. Да видим по какъв начин те могат да подкрепят или не едрото производство. Но всичко това е важно, в противен случай нашето селско стопанство ще стане от бразилски тип. Bardzo dziękuję. Jesteśmy ograniczeni czasowo. Благодаря много. Малко време ни остана и за това Предлагам да процедираме както до сега, минута и половина на оратор, не повече. Господин Фланаган поиска думата. Много благодаря. Много интересно изказване. Един кратък въпрос имам във връзка с предложените споразумения ТПТИ с Меркосур и други. Смятате ли, че ще се подобри ситуацията в резултат от тяхното подписване? Благодаря. Благодаря. Um, I mean, Госпожа Магенес, Доста трудно е да се определи размера на стопанството и какво означава малко стопанство. Едно е в Великобритания, друго е в другите държави членки, ако щете дори в Ирландия. Земята е обществено благо, което постепенно губим, защото все повече и повече циментираме обработваема земя. Също доста размито е определението за понятието семейно стопанство. Ние имаме една романтична, традиционна представа за семейната ферма, но не винаги е така. Смятате ли, че те са в най-добро състояние, в най-добра позиция да се закрепят и от гледна точка на структурата на стопанствата, как можем да го съотнесем към, примерно, прогласената в Конституцията неприкосновеност на частната собственост, както е в Ирландия. И освен това има един глобален индекс, който беше разработен на Световния форум за глада. Дори в развития свят няма яснота как да се развива селското стопанство в третия свят. Някои имат романтични представи за малки семейни ферми, други настояват на едро промишлено производство. Благодаря, господин Дантен. Благодаря. Аз се изказвам от името на колегата всъщност. Искам да ви напомня, че а, това изложение показва, че има големи разлики, но в Европейския съюз правото на земя си остава уредено на ниво държава членка. Аз не мисля, че е назрял момента да променяме тази европейска политика. Също така не се предвижда ограничение на притежавания капитал. Аз разбирам, че трансфера на капитали в земеделска земя е проблематичен има конкретни проблеми, ние ги следим, но пак казвам, държавата членка трябва да приложи собственото си законодателство в този случай. Благодаря ви, господин Агню. Винаги е интересно да се види какви са съкръщенията на различните организации. Waffle е световния а, форум, което на английски ми звучи като на вафла. Тая вафла никак не е вкусна, според мене. Как се провежда този форум? Обръщате ли се и към хора, които притежават земя повече, отколкото е позволено, казвам в кавички? Кой позволява това? Да не би да предлагате някакъв вид държавна собственост? Натам ли а, е, сте тръгнали? Съгласен съм с вас, а, е, че на собственика се плащат субсидиите на единица пломш. Разговарял съм с а, е, арендатори по време на а, кампанията за референдума. Те говорят за а, специални целеви а, помощи и а, би могло да се помисли от а, собственика да се пренасочат към онзи, който поема риска, а именно арендатора. По-нататък, как ще могат а, младите фермери да се обърнат към собственика на земята, за да сключат споразумение? И накрая, Има най-различни възможности за сключване на споразумения, примерно за агротехнически мероприятия. И това също може да се води като обработка на земята. Благодаря. Следващия оратор. Ja, ich möchte gerne den Blick mal wieder ein bisschen mehr auf den Бих искал да насоча погледа към глобалната рамка. Какво е влиянието на търговските споразумения, които сключва Европейския съюз върху селското стопанство? Според мен ние се опитваме да наложим нашия селскостопански модел и по този начин разрушаваме местните селскостопански структури, тъй като европейското селско стопанство е доста ам, технически ориентиран а ние искаме от нашите партньори да променят своите структури така, че да можем да продаваме нашите селскостопански продукти. Питам се какво е нашето влияние върху по-слабо развитите държави. Втория ми въпрос е свързан с традиционното понятие за семейна ферма. Можем ли да пренесем това наше разбиране а, върху държави, които са, чието селско стопанство е организирано в кооперативи, а, например. А, защото е трудно да се разформироват тези кооперативи, когато не са известни собствениците. Изобщо трябва да трябва да се съобразим с всички тези е, неща. Proszę Państwa, nim zapytam komisję, czy chce zabrać głos. Искам да попитам е, комисията дали а, желая да вземе отношение, но преди да го направя, аз също искам да задам няколко а, въпроса. Чухме а, е, различни а, е, позиции, например, че фермерите не бива да бъдат обвързвани с земята селските стопани, е, казват, дайте ни свобода на избор. защото не е необходимо задължително да се притежава земята, която се обработва. Има големи различия. Има много малки ферми в южната част на Европа, примерно, които притежават малки маслинови масиви. А, и когато имат съответното търсене на продукта, фермера има и приходи. по същия начин, както съществуват разлика между севера и юга, има разлика между изтока и запада. В източна Европа има наследени структури от комунизма, удържавяване на собствеността върху върху земята. 5% от земеделската земя а, а, само е останала по времето на комунизма част на собственост. Администрирането и собствеността върху земята а, е, е въпрос от компетентността на страните а, е, членки. принципите, които могат да се приложат в Западна Европа, във Франция, например, не могат непременно да се приложат в другите части на Европа, но е очевидно, че за земята не може да се приложи принципа на свободно движение на капитала. Трябва да намерим някакви други принципи. Доклада на госпожа Нойхил е много важен. И също така трябва да видим дали искаме да участваме в конкуренцията в световен мащаб. Ако да, а, концентрацията на земя е един вид защитен механизъм и начин да се отстрани конкуренцията. Колкото по-голяма е фермата, примерно толкова по-малка субсидия да получава, трябва да намерим някаква скала, по която да направим това. Може би а, като изходна точка може да, може да се вземе количеството хектари, които притежава дада или обработва дадена ферма. А, малките ферми също имат своите предимства, но трябва да се позиционираме в международен а, мащаб. И въпросът е как да намерим баланса между всичко това. Комисията желая ли да вземе отношение и да даде някакъв кратък отговор. На първо място, много от тези споразумения за свободна търговия са катастрофани за световното селско стопанство. Те водят и до непреодолими конфликти в световен мащаб. Европа се опитва да налага економически политики на Африка, например, които са наистина е, катастрофални за производителите там. Всъщност, точно в името на тази свободна търговия се стига до едни много опасни обстоятелства. Опасни за цялата планета – И всъщност, вместо да се налива масло в огъня, трябва да се помисли малко по всички тези въпроси. Ясно е, че не може да се разчита на отделната държава. Размера на стопанството зависи от проектите, от това, което се случва на място, от хората, които са там. Например, в сърцето на Франция или Харватия или Швеция, ясно е, че се работи различно. А за семейните фирми, да, трябва да се доуточни какво точно имаме предвид, но обикновено семейните, традиционните стопанства не търсят максимално увеличение на вложения капитал, докато капиталистическите дружества искат максимално увеличение на капитала. Ако аз имам акции в дадено дружество, ясно е, че имам, искам колкото се може по-голяма възвръщаемост. Ако ще инвестирам в Китай или Африка, или Южна Африка, сега с този много мобилен капитал, ясно е, че променям условията на място и това е много опасно. Има и още нещо, което е важно и тук не става дума за започване на някакъв идеологически дебат, да отнемаме правото на собственика. Не, просто трябва да видим как да се решат всички тези противоречия, които стават все повече и повече. Може да има споразумение между собственика и арендатора в името на обществения интерес. Например, 2006 година, след дълги, дългогодишни битки, ние успяхме да стигнем до такава схема в Франция. Може да се приложи същия принцип и при други обстоятелства. Не става дума за експроприация, а за нов социален договор, свързан с земеползването. Сега така или иначе Европа е пълна с безработни и защо те да не се занимават по-активно с селското стопанство, да обработват земята, да опазват околната среда. Както казах, обстоятелствата не са както през 60-те години. Важно е също така да отбележим, че този световен форум наистина постави акцент върху последиците от свободната търговия. Всъщност ние нямаме истински пазар, а последици, които рушат обществото. Едва ли е необходимо да цитирам водещи економисти, но знаете какво мислят някои от тях, паралелите с кризата от 29-та година – няма да е лесно да се осъществи промяната, но в даден момент ще трябва да се помисли за този стълб в изграждането на Европа. Дали той наистина ни води към това светло и мирно бъдеще, което очаквахме. Ще спра до тук. Благодаря. Мисля, че господин Мишел Мерле наистина много обогати този дебат със своето изказване и сега имаме този много по-широк контекст на доклада на госпожа Нойхел. Благодаря. Наистина, благодаря на всички, които се включиха. Благодаря ви за присъствието. Ние ще сътрудничим и в бъдеще тъй като този проблем ще бъде разглеждан нееднократно и занапред. Темата е много сложна. Но сега ще приключим до тук и сега ще преминем към годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията. Координаторите решиха че ние трябва да съставим становище. Господин Данта всъщност е неговия автор. Водещата комисия е ЕКОН. Докладчикът е в залата, заместващия член също. Веднага ще дам думата на докладчика. Заповядай. Благодаря, господин председател. От своя страна също искам да поздравя докладчиците сред нас. Трябва да кажа, че всяка година комисията работи, за да се види как се прилага законодателството в областта на конкуренцията. Имаме съответно и годишния доклад. Тази година това също е направено от създаването на единия пазар. Винаги европейските договори са обръщали специално внимание на земеделието. За това винаги селското стопанство е имало специален статут. Моят проектодоклад е много сбит, както вие вече сте установили, скъпи колеги. Аз самият искам да добавя още три точки към измененията. Право на конкуренция в времена на криза, пазара на телешкото и на захарта и ролята на дистрибуторите в националните пазари. Много често като че ли се бъркат две или три теми правото на конкуренция, нелояните търговски практики и конкурентоспособността на предприятията. Това са трите теми, по които трябва да се направи разяснение. Има и още един доклад за нелояните търговски практики. Колегата Магинес работи по тази тема. Знам, че специалната група след като представи доклада си пред комисията, ще изготви и доклад по тази тема. Очакваме специалната група да направи своето предложение през януари или февруари, но сега две или три точки по реформата – на ОСП през 2013 година. Според нас има по-ясни дерогации по отношение на конкурентоспособността. Но те не са достатъчни, което означава, че изпълнението на политиките е ограничено. Би трябвало да се направи допълнително разяснение – да се знае какви точно са правата по отношение на конкуренцията. Мисля, че също така трябва да се има предвид каква е спецификата на селско-стопанския сектор и в областта на конкуренцията и по отношение на пазарите. Виждаме че в повечето държави членки има концентрация нагоре по веригата би трябвало да бъде точно обратното. Също така самите земеделски стопани би трябвало да могат да се структурират сами, да се организират сами, а не винаги на тях да виси този дамоклев меч. за първи път на организациите на производителите, съгласно договора, се дават такива права за колективна организация. Това е важно във времена на криза. Но, разбира се, не бива да води до тъй наречените картели при криза. За това трябва да се направи анализ и да се излезе с нови предложения. Аз съм разгледал и различните отрасли, няма да се спирам на тях, но ще кажа няколко думи за веригата на хранителни доставки. Нейните елементи са много важни, разбира се. Надявам се, че този доклад ще бъде одобрен. Доклада на госпожа Магинес ще го последва и с това позицията на Европейския парламент ще бъде ясна. Искам да поговоря и за концентрацията на дистрибуцията. Какво става? И на национално, и на европейско ниво виждаме едри големи дистрибутори. Това се анализира от комисията от гледна точка на конкуренцията и ние чакаме заключенията. Това е скъпи колеги. Нека ви напомня, че няма никакво време. Тук сроковете са много сбити, защото водещата комисия ще се произнесе на 5 декември, а ние излизаме само със становище на 29 ноември. Водещата комисия няма да има време да се съобрази с нашите изменения след като е гласувала собствения си текст. Следователно, би трябвало да работим много бързо заедно с докладчиците в Сянка, за да можем да представим своите изменения пряко на водещата комисия. Така те ще бъдат взети под внимание. Благодаря. Proszę Państwa, utrzymajmy półtorej minuty, ale jak ktoś skróci, to będziemy wdzięczni. Благодаря. По минута и половина, господин Кастро. Благодаря. Съвсем накратко искам само да подчертая, че Мишел Дантен е извършил много важна работа, която също време е много деликатна. Важна, защото тук що говорихме за лоялната конкуренция в цялата верига на доставки. Това беше в доклада на госпожа Магинес. Имаме и водещата комисия и докладчика в нея, господин Тибор Сани. Искам да благодаря на Мишел за становището по този доклад. Мисля, че от самото начало работи много добре. Благодаря ти и се надявам, че това ще даде един силен знак на парламентарната комисия, за да се спазят всички срокове и да се представи общо становище. Благодаря. Ясна е проблематиката. Давам думата на господин Белдер. Als schaduwrapporteur namens de ECR vind ik eh, dit een uitermate belangrijk onderwerp. Eh, veel dank aan collega Dantin благодаря. Благодаря на докладчика за неговото установище. и за представената работа на работната група. Що се отнася до мандата на тази комисия, мисля, че беше поета инициатива от, от господин Дантен да се съгласува работата в тази група и аз съм убеден, че нормите, които се обсъждат, са свързани с устойчивостта на сектора защита на потребителите и аз изцяло подкрепям неговото становище. Благодаря. Господин председател, благодаря, благодаря на господин Дантен за доклада, който като съдържание е много добър и аз подкрепям. По точка четвърта за господстващото положение на пазара ми е много важно да изясним понятието. От Германската служба за защита на конкуренцията има много ясно тълкуване. Според мен спешно доклада на госпожа Магина за нелоялните търговски практики е, трябва да бъде е, взет е, предвид. В рамките на на пазарите, по-точно когато става дума за селскостопански кооперации, имаме голям дисбаланс. Трябва да направим така, че да предотвратим договарянето за цени и несправедливите отстъпки. Аз бих отишла малко по-далеч, отколкото колегата Дантен. Според мен, настоящото европейско законодателство не е, е достатъчно малко са регулациите за селското стопанство в това отношение доброволните инициативи като цяло ги приветстваме, но те не са достатъчни, тъй като в тях не могат да участват важни групи от фермери. За това ще внеса изменения. Благодаря. Добре, чудесно звучи хубаво, когато Алде прави подобни изказвания, върви в правилната посока. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на поклад докладчика. За мен точка 1 и 2 са особено важни, защото Европейския съюз трябва да позволява свободната конкуренция. Но либералната идеология наистина застрашава заетостта и тя наистина наложи едно смъртоносно провеждане на конкуренция в селско-стопанския отрасъл. Знаете, че резултатите са много тъжни. Би трябвало просто да се сложи край на този вид конкуренция и вместо това да има сътрудничество между държавите членки, но самите държави предпочитат да защитават собственото си производство. Благодаря. Госпожа Магинес. Благодаря съвсем накратко. Аз подкрепям е, работата на Мишел Дантен. В реформата на ОСП много искаме да направим нещо по отношение на политиката за защита на конкуренцията в областта на земеделието. Той се е справил чудесно. Второ, Написах писмо до комисария и до генерална дирекция конкуренция на тема, която тук не обсъждахме, а именно конкуренцията от страна на доставките. Има много мощни химически корпорации, има сливания в веригата на земеделско производство и производство и на храни в Ирландия в местния сектор се наблюдават подобни явления, но в комисията не обърнаха внимание на него, а трябва да има лоялна конкуренция. Мнозина от нашите производители не вярват, че тя се спазва. Благодаря ти, Мишел. За то, также пани роби, пани посел. Благодаря много. Благодаря, господин Хаб. Много важно е да се отправи ясен сигнал по темата, която е толкова важна за всички нас. С вас, с господин Дантен и с други бих искал да обсъдя следния въпрос. Кой е най-ефикасният начин да се засили позицията в преговарянето, в преговорите на производителите на суровини, на земеделските стопани. Понякога предвиждаме изключения, примерно в пакета за млякото и напоследък член 222, но много по-слаба е работата ни в реалното прилагане на тези норми. Ако секторът има тази възможност да получи дерогация, то тогава той трябва и да се организира и да прояви капацитет да го използва. Предвиждат ли се и други дерогации? Може би има и други сектори, които биха могли да кажат защо има такива изключения в земеделието, а за нас не. Всички тези елементи трябва да бъдат взети предвид. Второ, тук вече са направени някои заключения в доклада. Аз се тревожа, че не отчитаме заключенията на работната група. Мисля, че те трябва да бъдат включени така че е, да имаме текст, който да ни препраща към тях, ако не е сял да ги възпроизведем. И един въпрос към Европейската комисия. Как е възможно супермаркетите, доставчиците да имат по-силна позиция в преговорите, отколкото самите производители. Повече възможности ли им дава конкурентното право? Или суровинния сектор също има такива възможности, но не ги използва пълноценно. Има ли несправедливо разпределение – по веригата на доставки в конкурентното право. Благодаря. Трябва да бъде поздравен Мишел за свършената работа. Много справедливи бележки има там, както искам да поздравя и госпожа Магинес. От една страна работим по тази тема, от друга страна Европейския съюз и Европейската комисия върват в точно противоположната посока има решение ABP и Слени да се а, слеят. Но а, това е позорно. 40% от производството на, общ, на овче месо, 50% от капацитета на екарисажите ще бъде изцяло в а, а, тяхна собственост максималният пазарен дял за групите производители е само 15%, но е нелепо да не се спазва това изискване. Иначе ние въвеждаме правила, които съществуват като самоцел. Това беше огромен удар нанесен в Ирландия срещу сектора все по-лошо става положението, а не се реагира изобщо. Господин Агню. Не мога да кажа, че ме изплаши изказването на преждеговорившия, защото имаше някои полезни идеи в него. Това не е доклад. Това е становище. Становище е по доклад. И да не забравяме, че становищата са абсолютно безполезни. Струват по-малко, отколкото хартията, на която са отпечатани. Иска ли собственика на а, малка квартална бакалничка а, да и се бърка Европейския а, съюз – когато Теско е на съседния ъгъл. Но мога да кажа, че големите супермаркети се промениха. Пакета за млякото също е посочен в този текст. Хайде да видим за какво става дума. Фермерът получава пари от Европейския съюз да намали производството на мляко и същевременно същия фермер от купувача на млякото получава по-висока цена, за да произвежда повече. И това е кооперацията на производителите. Ето това става, когато се опитвате да се бъркате в пазара и да не знаете какво правите. Благодаря, господин Ропе. Е, Бих искал да благодаря на колегата Дантен за работата по становището. За нас е важно да изразим становището си, което ще повлияе върху положението в селските райони. В момента няма лоялна конкуренция, както се убеждаваме все повече в Балтийските страни, например в Литва. През изминалите няколко години около една трета от млечните ферми фалираха. От една страна подкрепяме сектора – но тъй като няма равнопоставеност, фермите фалират. Доходът на земеделските е, стопани се състои от получената цена на продукцията и от субсидията. И е много трудно да се конкурират ефективно при тази система. Затова, според мен, трябва да гарантираме лоялна конкуренция в, в веригата на доставки и в системата на плащания. Благодаря. Сега ще дадем думата на докладчик от Комисията по економически въпроси. Той познава материята, защото е бил и заместник министър. Благодаря, господин председател. Много интересно ми беше да изслушам всички изказвания тук, не само като член на тази комисия, макар и не титуляр, но и като докладчик по темата. Искам да уверя ирландските колеги, че тази година ирландските жалби и сигнали ще бъдат чути. Е, с удоволствие ще чуя повече подробности, за да си изясня ситуацията. Моята задача е да обединя различните становища в единен документ и съм много щастлив, че Комисията по селското стопанство и господин Дантен вложиха толкова много труд и желание да подготвят един балансиран документ. Тук искам да отбележа два момента. Първо, иска ми се в доклада да се посочи, че селското стопанство не може да се смесва с нито един друг сектор. Тук имаме и производство, и биология, и безопасност на храните, и защита на потребителя. И това не може да се замени е, с нищо друго. Също така, тази година бяха връчени Нобеловите награди по економика. Двама учени получиха е, Нобелова награда, защото те са работили и по-отделно и заедно и са стигнали до извода, че сътрудничеството има много по-важна роля в економиката, отколкото конкуренцията. Не бива да забравяме е, какво ни учат Нобеловите лауреати. Благодаря. Било в Да, нека това да се случва и на практика. Благодаря ви, колеги депутати. Сега ще дадем думата на представителя на комисията. Имате ли желание? Да, благодаря много. Уважаеми членове на комисията, уважаеми господин председател, благодаря ви, че многократно ни каните да представяме дейността на нашата генерална дирекция конкуренция – бих ви призовал да продължим диалога формално и неформално, защото днес бяха поставени изключително важни въпроси не само за вас, но и за нас. Голяма част от казаното от господин Дантен и от изказалите се след него приемаме с разбиране и с подкрепа. Във всеки случай си задаваме въпроса как бихме могли е, да укрепим преговорните е, позиции и ефективността на фермерите в е, Европейския е, съюз. Мисля, че този въпрос беше зададен от младия господин, евродепутата. През През 2013 година беше е, направена много съществена крачка напред в е, предвиждането на е, изключения за земеделските стопани. Това са дерогации от правилата за конкуренцията, които са стимул за земеделските стопани да сътрудничат. Това е в духа на казаното от господин Тибор Сани. Знаем от пакета за млякото, че просто премахването на правата и правилата за конкуренцията отстъпва позиции на картелирането. А картелите в никакъв случай не отговарят на целите на ОСП. В крайна сметка, това не е от полза за фермерите. Затова се поставя въпроса какви точно изключения биха могли да бъдат най-полезни за е, земеделските стопани. И според скромното ни мнение, първите стъпки вече бяха направени през 2013 година в някои сектори – в тях земеделските производители могат да бъдат изключени от обхвата на правилата за защита на конкуренцията, стига да не се стига до картел, но се сътрудничи при планиране на производството, при съгласуване на производствени мощности и така нататък. И неодавнашното сливане на кланиците в Ирландия. Преди няколко дена комисията приключи работата си по този въпрос. Направихме много задълбочен анализ на събитията през последните 6 месеца. Искам да кажа следното. Когато фермерите създават кооперативи и кооперативите се сливат, Европейската комисия допуска много а, по-висок е, относителен дял на концентрацията, отколкото това, което е в момента реализирано в Ирландия. По никакъв начин не искаме да пречим на е, фермерите така, както не желаем да пречим и в нито един друг отрасъл. Е, беше направен един основателен коментар, че трябва да се направи разграничение между нелоялната търговска практика и правилата за защита на конкуренцията. Не забравяйте, че конкуренцията може да е добра или лоша и същевременно да има несправедлива търговска практика. Ние не защитаваме нелоялната търговска практика, като неплащане или е, забава в плащането е, за фермера. Това трябва да бъде съвсем ясно според нас. Ефективната конкуренция служи на интересите на ОСП, включително и на интересите на фермерите, защото устойчивото ефективно земеделие не може да се развива, ако бъде изцяло извадена конкуренцията от бранша. Затова ви моля да помислите преди да предложите за земеделието допълнителни изключения от прилагането на правилата за защита на конкуренцията. Ако има такива, те трябва да са опростени, да допускат възможност за съгласуване на ценовата политика без картелиране, е, с пълноценно сътрудничество чрез кооперативи или други подходящи е, форми. Това ще удовлетвори всички страни, включително и сектора. Благодаря. Готов съм да отговоря на всякакви въпроси, които имате. Dziękuję. Nam zależy na uwzględnieniu специфики рынку. Благодаря. Тук става дума за спецификата на селскостопанския сектор, що се отнася до конкуренцията. Много интересно е това, което казахте. За това е, е, ще чакаме вашите законодателни предложения. Господин Дантен. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха вече не се чувствам като някакво плашило или напълно изолиран в ГД Конт или Екон. Аз всъщност представям и гледната точка на колегите пред комисията, но исках само да кажа на колегата Марк, че всъщност аз не съм запознат с последните предложения на специалната група, а на колегата Агню ще отговоря, че дори и да притесняваме английския законодател, доколкото разбирам, това ще е за кратко. А, на ГД Комп нека кажа, ние не искаме да създаваме селско-стопански картели в никакъв случай. Искаме просто да има баланс, но не да ги има тези тайни или явни картели на селско-стопански производители. Напротив, искаме да има пазар, в който всеки да може да намери мястото си и не един да забогатява за сметка на другия. Благодаря. Измененията трябва да се представят до 18 октомври. Господин Фланаган, можете да поставите своя въпрос пряко пред комисията, ако нямате нищо против, тъй като няма време. Господин Дантан, да, като се има предвид, че няма време и дерогацията на обичайните правила, ще помоля колегите да представят своите изменения на английски, защото ние трябва да сме готови за комисия ЕКОН. И колкото по-бързо, толкова по-добре. Благодаря ви. Уважаеми колеги, Знаете, че от 3 до 4 часа имаме съвместно заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисиите НВИ и ДВ. Ще разменим мнение с ФАО относно Световния ден на храните. Много ви моля да присъствате, тъй като ще изглежда невъзпитано, ако не сме представени. Пак казвам, 15 до 16 часа съвместно заседание, след което се връщаме отново в залата. Закривам тази част от нашето заседание. Веднага преминаваме към заседание на координаторите. Благодаря на господин Дантан, извинявам се на господин Фланеган.